и дебата и по последната резолюция за свободата на печата в Кения. Давам думата на автора, господин Мацакис. Господин председател, господин комисар, свободата на печата е синоним на свободата на изразяване и на демократичния ред. Разбира се, тази свобода не се прилага по съвършен начин в нашето общество, в което собствениците на средства за масово осведомяване се намесват е, в е, съдържанието, да не говорим за политическите партии. Това не е нещо нечувано в е, западните страни, без да изключваме самите Съединени щати. Що се отнася до буквата на закона обаче, поне е средства за масово осведомяване теоретично са защитени, е, за да функционират колкото се може по-свободно. И в това отношение ние смеем да изразяваме несъгласие с кенийското правителство, въвело законодателни мерки, е, чрез които може да бъдат преследвани средства за масово осведомяване. Ето защо призоваваме кенийските власти да преразгледат позицията си по въпроса и да дадат законодателна свобода на, на своя печат, така че той поне да опита да функционира колкото се може по-демократично. Кенийското правителство трябва да разбере, че защитата на печата е от съществено значение по пътя на Кения към подобряване на жизнения стандарт на гражданите на страната. Надяваме се и вярваме, че призив, който отправяме чрез тази резолюция, няма да бъде сметнат за намеса, а за приятелски съвет към правителството на Кения и ще бъде прият с дължимата сериозност. Благодаря. Благодаря. Госпожа Герингер Доденберг, като автор, също има две минути. Благодаря, господин председател. Кения е, се намира в сериозна политическа криза. Президентът Кебаки е, се изказва против свободата на печата и словото, непрекъснато нарушава правата на човека, това число Африканската харта за правата на човека, наскоро през януари е, подкрепи измененията и допълненията на така наречения закон за съобщенията, като е, дава право на държавата да прекратява дейността на радиотелевизионни предаватели и така нататък. Международната общност е, смята, че това е равностойно на цензура. Нещо повече, независимо от дадените обещания, президентът не се е допил попитал във връзка с това решение е, с е, действащия министър-председател на страната, от което следва, че кризата всъщност се задълбочава. Така че Европейският съюз не може да си затваря очите за, за всичко това. Би следвало да приветстваме дадените от президента уверения, е, че ще преразгледа измененията на посочения закон, като се допита до всички политически сили страната, така че обществото да ги приеме. Европейският съюз трябва да окаже подкрепа на всички такива инициативи и да наблюдава тяхното изпълнение в името на плурализма и ценностите на гражданското общество. В същото време кенийските власти би следвало да направят опит да нормализират положението в страната. Например, би следвало да се опитат да създадат специална комисия в състав от местни и международни експерти, които да поискат правосъдие срещу унези, които са виновни за сегашната криза. Така би могла да да се стабилизира вътрешната обстановка в страната и да се предотврати хуманитарната криза, която застрашава страната. Господин Берг има думата за две минути. подписването на измененията на закона за комуникация от президента Кибати е равностойно на нарушаване на е, правата на човека, на правото на, на свободата на словото, съгласно Всеобщата декларация за правата на човека и други аналогични международно-правни актове. Е, съгласно тези изменения, е, министра на комуникациите ще може да организира фактически нападения срещу е, управленията на средства за масово осведомяване и да прекратява е, тяхната дейност. Приветствам наскоро поетите от е, президента Кибаки изразените намерения от него да преразгледа тези изменения. Така ще се възстанови съответствието между кенийското законодателство и 19 ти член от Всеобща декларация за правата на човека и аз призовавам кенийското правителство да направи необходимото, така че от една страна да регулира е, средства за масово осведомяване, от друга страна да не нарушава тяхната автономия. И най-сетне е, бих искал да заклемя безнаказаността, е, която цари в е, Кения е, по отношение на онези, е, които е, употребиха сила през декември 2007 година след опорочените национални избори. Благодаря, господин Майер. Има думата за две минути. Господин председател, Кения има минало изпълнено с насилие след Втората световна война. Се приема, че африканските страни трябва да получат независимост и че няма друг път. Зимбабве и Кения са изключени от този процес, тъй като там колониалните интереси са твърде силни. Това са страните, в които населението е изоставено от международната общност. Стига се до борби, ожесточена борба с използване на много сила, на насилие, която води до сплашване и до преследване на инакомислищите. Така че е, едно младсинство, което успява да доминира над всички останали, управлява страните. Повечето избиратели е, в е, Кения гласуваха за господин Одинга. Но при президентските избори все пак наделя амбициите на президента Кибаки. И сега в е, Кения се обсъждат е, именно възможностите и за друг път на развитие, за постигнатия компромис, който се критикува. Тъй като Кения можеше да поеме и по друг път, е, можеше да бъде една страна на благоденствието, на добре развитите и добре работещи фирми, на добре развития туризъм. Нищо от това обаче не се случва в тази страна. Там непрекъснато населението страда от недостиг на хранителни продукти, на, на, на същни средства за живот. Президентът е, е отдал под аренда на Катар не само едно голямо пристанище за петролни доставки и за транспорт на петрол, но и е, много площи, селскостопански площи, които е, биха могли инак да се използват именно за е, задоволяване на продоволствените нужди. Така че президента би трябвало най-сетне да бъде осъптен. А сега от името на политическите групи. Кения след насилието, преди насилието от миналата година имаше добра репутация като е, стабилна и развиваща се страна. Стабилността и свободата на пресата съвнимно се допълват но а, потискането на медиите от а, президент, който дойде на власт а, с а, други а, обещания, а, не върви в тази постока. Надявам се, че президента а, Кибаки ще промени мнението си и ще се придържа към дадените обещания за споделяне на властта също ще превърне Кения в пример в един нестабилен регион. Министър-председателя и неговата партия са против измененията на проекто закона. И това се превръща в доста спорен политически въпрос. Благодаря госпожа Штилер за една минута. Благодаря. Радвам се, че имам тази възможност да говоря по тази съвместна проекторезолюция за свободата на печата в Кения. Преди една година аз бях смаяна и разочарована, че след изборите в Кения имаше етнически сблъсъци в цялата страна, при което загинаха повече от хиляди души и 350 хиляди останаха без домове. Тези, които са отговорни за насилието, трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Толерантността е важна сега за Кения. В този контекст е, е много жалко, че през, февруари, през януари Кебаки одобри законопроекта за комуникациите в Кения, с който се изменя закона от 1998 година. Това води до репресиране на медиите, Особено два раздела въвеждат цензура. Това са 88, където се дават значителни правомощия а, на министъра на информацията да извършват обиски в средства за масово осведомяване. Да се регулира а, също а, и съдържанието, което се излъчва от медиите. Има а, противопоставяне на това решение от Сдружението на журналистите, както от министър-председателя Одинга и неговата партия, което поставя под риск голямата коалиция. Всяка промяна в закона за комуникациите трябва да отчита изразените множество резерви. Благодаря. Госпожа Томашевска, минута за една минута от името на Европа на нациите. Господин председател, като бив член на движението Солидарност в Полша, знам, че свободата на словото е като въздух за демокрацията. Кенийското правителство е ратифицирало всеобщата декларация за правата на човека, а и Африканската харта за правата на човека, в които се предвижда свобода на словото. А сега констатираме, е, че Западноафриканската асоциация на е, журналистите е, се противопоставя на намеренията на кенийския президент и ние се надяваме, че в край на краищата нормативната уредба в страната няма да накърнява свободата на печата и на словото. Аз призовавам кенийските власти да променят законодателството, което фактически въвежда цензура и да гарантира защитата и интересите на националните религиозните малцинства. Спомняме си как миналата година стотици загинаха след изборите. Повече от 300 хиляди останаха без дом. Надяваме се отговорните за всичко това да бъдат наказани. Е, господин, Зятка има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Дори и да е вярно, че някои частни кенийски средства за масово осведомяване са участвали в разпространението на отрицателни настроения е, и провокиране на размирици, това не е причина те да бъдат е, цензурирани. Тук става въпрос за посегателство срещу основните норми на демокрацията. Е, новият закон е прият с мнозинство от 25-ма е, при общ състав на парламента от повече от 200. В Кения още по прискърбен е този факт, че е, кенийските средства за масово осведомяване бяха сред най-добрите в Африка. Член 36 е, може, от въпросния закон може единствено да породи отрицателни последици. Благодаря. Господин председател, колеги, е, какво ни интересува свободата на печата в Кения? Защо Европейският парламент води този дебат по спешност? Първо, защото свободата на печата е основно човешко право, съгласно Световната декла... Е, всеобща декларация и нейният член 19. Кения е подписала тази декларация И тя трябва да се придържа не само към буквата, а и към духа на всеобща декларация. Едва година след последните президентски избори, които бяха последвани от етнически размирици, то, е, има толкова повече основания да не допускаме повторение на подобни събития. Кенийските власти трябва да зачитат ангажиментите, които сами са поели в защита на правата на човека, на, на свободата на печата и събранията и да подведат под отговорност у нези, които причиниха размираците. Господин Мацакис, Обсъждайки въпроси за правата на човека и свободата на печата в трети страни, е, се възползвам от възможността да информирам камерата, е, че е, е, представителството на ООН в Газа гори, е, след като е бомбардирано от Израел по-рано днес. Е, и всички материали, всички запаси за хуманитарна помощ са унищожени. Същата съдба е постигнала представителството на Ройтърс и, и на други средства за масово осведомяване в Газа. Споделям изразеното мнение на, на е, е, негодование от страна на господин Банкимун Мун е, от който е днес в района. Благодаря, казва председателят, но не мога да приема това ваше изказване за протокола, тъй като по, по правилника спонтанните изказвания могат да бъдат единствено по темата, а именно свободата на печата в Кения. Следващият оратор. Господин председател, Господин председател дами и господа, относно свободата на печата в Кения. Това е тема, която идва в подходящ момент, тъй като тук говорим за човешките права и за това какво се случва, когато те се подкопават от една диктатура. Това е във вътрешен план, но има и своите външни отражения и върху нас президента Кибак и министър-председателя Одинга трябва да предприемат нужните мерки, тъй като е необходимо да се продължи с демократизацията на тази страна. Благодаря. Следващият оратор. Господин председател, по времето на комунизма в Полша и други страни имаше закони, в които се постановяваше, че всеки, който разпространява информация, която може да наруши обществения ред, подлежи на наказание. Подобни разпоредби бяха много полезни за властите и това беше нещо ужасно за хората, занимаващи се с разпространението на информация за медиите. Сега това виждаме в случая с Кения. Не може да има оправдание за подобна цензура и такъв аргумент не може да се използва. Това, че презата трябва да бъде цензурирана, защото може да наруши мира в страната, тъй като свободата на печата е основно право при демокрацията. Господин Шпидле от името на комисията. Господин председател, госпожи и господа. Свобода в вчетне. Първо бих желала да подчертая, че свободата на словото в електронните медии и в печатните медии е основна ценност на Европейския съюз, основно право, което не бива да бъде нарушавано. Законодателният проект за комуникациите от 2008 година, който влиза в сила на 2 януари 2009 година в Кения, ограничава свободата на изразяване на мнение на медиите в Кения. Президента Кибаки би трябвало да се замисли за спорните текстове и да ги преработи. Ние настояваме за това. Ние настояваме за изменение на закона, така че е, всички тези текстове, които ограничават е, свободата на словото, свободата на печата, е, които са в противоречие с член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, би трябвало да отпаднат или да бъдат съответно променени. Свободата на печата, свободата на словото са неизменна и неотменна необходимост за демократичното развитие на едно общество. Само когато всички страни проявяват разбиране, когато всички страни проявяват толерантност към мнението на другите, страната ще има шанс за едно по-добро развитие. И ние се надяваме, че по този начин и политическите сили в Кения ще подходят към проблема, свързан с промяната на законодателството. Що се отнася до използването на сила след изборите? Комисията приветства комисията, която трябва да разследва случаите на употреба на сила и настояваме за довършване на разследването и за поставяне на виновните на съд. И така... Веднага преминаваме към гласуване. Започваме с резолюцията за Ширин Ебади, обща резолюция на шесте политически групи, които заместват всички предходни текстове. Няма изменения. За, против, въздържали се, приема се.